Авторите на резолюцията имат думата. Господин Шлютер е първият оратор. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Войната, э, е, войната свърши. Има много промени в страната. 2010 година бе създадена комисия за помирение. След това се случиха много неща. След това имаше комисия, която разследваше изслед... изчезналите лица. Е, всичко това, разбира се, е много положително. За съжаление обаче, всичко това се помрачава от факта, че в същото време наблюдаваме конфликти, сексуални нападения, заплахи срещу правовия ред и институциите. Има въоръжени лица, които а, извършват нападения. Много е важно Шраланка да разреши тези проблеми и незабавно да въведе комисия, която да направи така, че онези, които са отговорни за извършване на военни престъпления от двете страни на конфликта, да бъдат изправени пред трибунал, пред справедливостта. Тъй като през март в ООН ще се разгледа този въпрос, това, това трябва да направим преди ООН. трябва да отговор... отговорните да понесат съответната си отговорност за насилието. Хората трябва да се радват на справедливост и се надявам Шри-Ланка да го направи. Това ще помогне на страната да тръгне към по-добър път бъдещето.